Извинявайте, че започваме малко късно. С малко закъснение, но беше много напрегната паузата. И така, продължаваме с нашата работа малко след уреченото е, време 2.30, когато трябваше да започнем. We have adopted the agenda this morning. Приехме дневния ред и продължаваме по него. Първата точка за следобедната сесия е точка 4, правило 43, субсидиарност. Thank you. Um, Um, so we have a, reasoned opinion from national parliaments. Uh, Имаме мотивирано становище от националните парламенти. Ще ги обява. Господин Фос има думата. Господин Фос, извинявайте, преди да продължим с дневния ред, искам да ви напомня следното. Искам да напомня на колегите, че Токсанджи замества господин Сайер за гласуването и той иска да помоли от името на господин Сайер, ако има някакви въпроси към него, изяснете ги, моля, на двустранни начала. Ако има въпроси извън дневния ред. Благодаря, казва председателката. Разбираме, че господин Тоскани ще гласува. Продължаваме с дневния ред. Останалите неща ще ги обсъдим утре. Продължаваме с заседанието като по дневния ред. И така, дали да чета, да прочета мотивираното становище или вие го имате, това е становище за предложение на регламента за е, взаимната оперативност и сътрудничество в областта на съдебната система, промяна на регламента Так, Това е мотивирано становище за мерките, свързани с транспортната мрежа на Европейския съюз. Надявам се, може да го приемем. Добре, благодаря. Продължаваме с точка 5. Точка 5 е петицията от името на ФАТЕС, Асоциация на приемни семейства и на малолетни лица под попечителство. Аз съм докладчица. Става дума за приемане на проекто доклада. За петицията колегата има думата. Боксаде, господин Боксаде, а аз не съм докладчик. Така чух. Но въпреки това искам да благодаря на докладчика за решението, което бе предложено. Е, има някои неща, които не са верни в заявлението от страна на ФАДЕС. Говори се за компетенции на държавите членки и неща свързани с статута на малолетните лица. Романци чиято националност е отнета, не подлежат на правилата на юрисдикцията в Испания, а на румънското законодателство. Всички работници в Испания имат определени права. Петицията твърди неща, които не са верни. Става дума за равнопоставеност на трудещите се от различни националности в Испания. Те имат, всички имат право на достъп до социални услуги и образование. А, това е така, затова аз приемам предложението на докладчика, но нека кажа ясно, не става дума за уронване на основните права. Те са заложени в испанското гражданско право и до тях има достъп всички националности, пребиваващи в Испания. Благодаря. Иска ли друг колега да се изкаже по тази петиция? Иска ли комисията да вземе отношение? Не. Добре, в такъв случай ще гласуваме по тази петиция. Кой е за писмото, кой е против? vote is now closed. Край на гласуването. Петицията е приета. Благодаря ви. Преминаваме към шеста точка в дневния ред. Нямаме